Uh, Колеги, започваме заседанието. Uh, И така, първо ще помоля да започнем с доклада на господин Кокс за сигурността по пътищата. Госпожа Айала Сендер най-вероятно ще закъсне. And, uh, И така, Нека първо обаче да пристъпим к одобрението на протокола от заседанието, предишното заседание. Ако няма възражение, приемат се. Добре. И в такъв случай ще дам, доклада на, ще дам думата на господин Кок, но преди това все пак искам да а, поздравя тук присъстващата група от холандската група за инспекции на граничния, морския граничен контрол. Радвам се да ви видя тук. Надявам се, че а, ще си прекарате времето добре и ще, е, ще смятате, че дискусията ни е полезна. И така, сега доклада за сигурността по пътищата. И така, един от докачите сянка е господин Симонс от е, економически и социален комитет. Той прави установище. Но първо ще дам думата на докладчика. Мате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на секретарията на комисията за оказаното ми съдействие. И също така искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения и по този начин допринесоха за по-доброто качество на моя доклад. Отчасти съм отбелязал с минус при препоръките за гласуване някои неща, за да се избегне препокриване и за да покажа, че много неща са включени в компромисните предложения, които съм разработил. Благодаря на докладчиците в Сянка, с които често се срещах и които според мен бяха с а, така много голяма готовност за компромис, така че се получи един текст, който е напълно подчинен на голямата цел подобряване на безопасността на движение по пътищата. В моя доклад става дума за безопасност не за економически или екологични мерки. Искам веднага да кажа това, въпреки че такива мерки не се изключват, но в центъра се поставя безопасността в моя доклад. И за това е много жалко, че миналия път ние не можахме да дебатираме и да гласуваме, защото не можах да присъствам, но спечелихме малко време. Днес, между другото, пътувах с автомобил, а не с влак или с самолет. Така че съм тук. Времето, което спечелихме, мисля, че успяхме да използваме, за да внесем някои пояснения по същество, най-вече във връзка с компромисните предложения – мисля, че мога да изразя загрижеността на някои колеги от всички политически групи. Е, междувременно тяхната загриженост е, вече няма основания, защото бяха внесени съответни езикови пояснения и съответни изменения, така че няма причина те да бъдат загрижени. Мисля, че нямаше и особени проблеми по основната структура на доклада. Целите, които преследваме, също бяха прияти от всички. Това беше направено на основата на економически добре е, обосновани бази данни и по този начин е, ще се даде възможност през следващите 10 години да се изгради една кохерентна и амбициозна транспортна политика. Много амбициозни цели са взети предвид е, жертвите по пътищата, най-вече деца и искам да бъдат включени тук и тежко ранените или ранените с опасност за живота. Всички отговорни фактори трябва да дадат своя принос, не само Европейската комисия, но и държавите членки, също така и транспортните фирми и регионалните власти до последния човек, който участва в движението по пътищата. Аз бих искал да се спра на някои съществени моменти, които непрекъснато бяха обсъждани. Основен момент за критика в изминалата дискусия беше координацията на безопасността по движение, в движението по пътищата. Искам да кажа, че това не е някакъв орган или бюрократична структура, която ние искаме да изградим, а в рамките на Европейската комисия това е важно. Трябва да има лице, което да координира дейността Генерална дирекция вътрешен пазар, транспорт, економика, е, изследвания и тази координация мисля е необходима, защото всички тези генерални дирекции работят, но нещата трябва да бъдат координирани. Освен това, в моя доклад е, се предлага не само програма за действие за безопасността на движението в Европейския съюз, но се очаква и координирането на програмите за действие на държавите членки и съответно техните програми да бъдат координирани с Европейската комисия, за да не се размива отговорността. Има огромен брой е, жертви на пътното движение и трябва да се направи нещо. Мисля, че шефът на Европейската комисия би могъл да поеме функцията координатора. Аз мисля, че е, тъй като той не може, бихме могли да предложим друго лице, което да се ползва със съгласието на всички в компромис Д става дума за обучението през целия живот, е, още от ранна възраст. Не някой да ходи на шофьорски курсове или да придобива свидетелство за правоуправление, а как да се държи, когато е, се движи с велосипед по улиците или като пешеходец. Това са неща, които се учат през целия живот и за тази цел се разработват програми и се оказва съдействие. Имаше много разгорещена дискусия винаги по компромисно предложение е задължителен тест на зрението. Мисля, че няма спор по това, че е, някой, който получава свидетелство за правоуправление, трябва да бъде подложен и на такъв тест за проверка на зрението. Но такъв тест не означава, че ако някой не го покрие, не може да шофира. Става дума за това е, да му бъдат е, предоставени очила или друг вид е, корекция на зрението, за да може да участва в движението. Аз не искам тази тема да отпадне от моя доклад. Тя е важна за мен, защото е свързана с отговорността на участниците в движението, не само по отношение на самите тях, но и по отношение на останалите. Предлагам като част от компромиса да има сплит вод, т.е. разделно гласуване, да се гласува по-отделно дали искаме задължителни тестове на зрението или не. Мисля, че мнозинството от комисията трябва да реши дали искаме такива тестове или пък да решим всеки е, шофьор, всеки водач е, да прави доброволно такива прегледи. Сега по темата ограничаване на алкохолната консумация. Сега ясно е, че който шофира не трябва да пие. Това е основният принцип. Аз очаквам от младите е, водачи, а също така от професионалните водачи на МПС, е, наистина нула промили в кръвта. Но знам, че който взима медикаменти, който е, пие определени сокове а, или други а, средства за лечение на диабет или друга, някакво друго заболяване, а, има известни промили в кръвта, така че трябва известна граница на толерантност при измерването на алкохола в кръвта, а, която да е определена от лекарите, въобще от а, м, лица, които се занимават с научна дейност. Сега за алколокс. А, това е, ще бъде система, която ще се въвежда за нови типове автомобили, но тази граница на толерантност трябва да бъде спазвана и за това съм я и формулирал в доклада. Имаше дискусия и по темата паркоместа и сигурни паркоместа за професионални водачи. Естествено, ние ще се погрижим да има достатъчно такива. В случая ще става дума за количествено измерение, но и за качествено измерение, защото ще трябва е, съответно да има и е, социални аспекти, които да бъдат взети предвид, е, когато става дума за паркоместата. Компромис П тук става дума за светлоотражателни жилетки. Аз видях, че във първата част, където ставаше дума за това, че трябва всички е, пътници в автомобила да имат е, светлоотражателни жилетки, веднага възникна дискусията дали велосипедистите трябва да носят такива заедно с шлемове. Лично трябва обаче да призная, че бях за тази разпоредба, но в дискусията с много хора установих, че тук не би трябвало да има строга регламентация. Ние по-скоро използваме понятието те да бъдат потикнати, подтикнати, призовани или в този дух нещо да се използва като израз, да носят подобни жилетки. Защото, както казах, особено велосипедистите, е, когато пътуват през нощта, трябва по някакъв начин да е, се грижат да бъдат разпознати от останалите участници в движението. И на последно, но не на последно място, искам да се спра на едно изискване, което съгласувахме с всички координатори и докладчици в сянка. То е свързано с времената за почивка, предвидени за професионалните водачи. Отчастите прекарват това време в автомобила си, но особено когато климатиците не функционират, мисля, че трябва да се помисли за други варианти за почивка. За това искам да предложа, това ще бъде и устно изменение превозните средства, които пътуват на дълги разстояния, да бъдат оборудвани с климатици, които работят и при спрял автомобил. Очаквам сега в дискусията други коментари и забележки от докладчиците в сянка от всички вас. Благодаря. Uh, благодаря много. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Всеки един от тях има 5 минути за изказване и 3 минути за останалите членове на комисията. Госпожа Файн. Благодаря на колегата Кох за отличната работа, за отличното сътрудничество, за в подготовката на този документ. Отлично сътрудничество през последните няколко седмици успяхме да постигнем амбициозни компромиси, които ще бъдат основа за един много силен и ясен сигнал отправен към нашите съграждани относно намаляването с 50% на ПТП до 2000 и 30 година. Моята, в моята страна ние приехме план за намаляване на ПТП е, и номер, броя на смъртните случаи и наистина постигнахме огромни успехи. Въпреки всичко, броя на ПТП в последно време се увеличава и техните последици е, са огромни, било то финансово и било за семейството. Е, необходимо е да бъдат същитени е, най-уязвимите участници в пътното движение, велосипедисти, деца, пешеходци. Е, ние искаме да насърчиме е, използването на велосипеди, движението на пешеходци, чрез затваряне на улици в центъра на града. Е, много, както казах по-рано, много от е, голяма част от ПТП е, са последици от пиене преди шофиране, така че нашето послание трябва да бъде нулева толерантност за съдържание на алкохол в кръвта и всички държави членки трябва да вземат всички мерки за преследване на тази цел – нулево съдържание на алкохол в кръвта. Някои държави членки вече са взели мерки в тази а, област. Същевременно трябва да има много строги санкции и никаква толерантност за младите шофьори, особено у нези. Е, придобили свидетелство за управление през последните две години. Същевременно комисията трябва с помощта на експерти в тази област да изработи съответния регламент. Що се отнася до превишената скорост? Както казах, голяма част от ПТП се случват на национални пътища, на по-малки пътища, така че трябва да се вземат съответните мерки за ограничаване на скоростта, включително и в градовете, където трябва да се ограничи скоростта до 30 км в час, особено там, където няма специални велосипедни писти, предназначени само за велосипедисти или пешеходци. Тук ще има разделно да главни. Аз приветствам постигането на крона компромис относно съоръженията, които трябва да използват велосипедистите, каски и други. Постигнахме също така и споразумение относно светлоотразяващите жилетки е, много често след е, е, пътно происшествие хората излизат от колата и те не са достатъчно добре различими за другите участници в движението, тъй като само шофьор обикновенно носи светлоотразяваща жилетка. Целта не е да се създаде ново, нов пост, създаване на нов орган. Що се отнася до другите компромиси, мисля, че можем да се съгласим с тях. Искам да кажа нещо за изменение 179 и 189. Що се отнася до 189-то изменение, става дума за ефективни мес... мерки за предотвратяване на пътни происшествия. Бих искала да добавя че, че необходимо да се вземат мерки за забрана на е, тежкотоварни автомобили и тяхното е, придвижване по, е, по малките пътища в, в, в когато има магистрала, която би могла да бъде използвана. Всички но вярно е, че всички документи, всички добри пожелания няма а, е, да доведат до, до спадане на броя на ПТП, докато държавите членки нямат, е, не, нямат мерки за правилното им прилагане. Госпожа Билбао. Добър ден. Благодаря, господин председател. Взимам думата от името на госпожа Едбар, която би искала да се извини, тъй като участва на заседание в избирателния си район. е нашия докладчик за направените усилия. Благодарим и на всички от тези, които участваха в изработването на този документ. Благодаря им за доброто сътрудничество. Госпожа Гризбек подкрепя всички постигнати, подкрепя всички изменения и особено компромисните изменения с изключение на изменение на компромис Б с създаване на европейски координатор както и е, в е, изменение Е, тя би искала да, да присъства думата задължителното. Тя не смята, че е, наличието на координатор ще бъде от огромно значение и уместно и счита, че това само ще засили бюрокрацията, нещо, което би трябвало да се избегне по принцип трябва по-скоро да доразвиеме съществуващите мерки и инициативи, да определиме тези, които са положителни и тези, които не дават достатъчно резултати. Така че тя смята, че не трябва да се подкрепи изменение Б. Що се отнася до компромисно изменение Е относно прегледа на зрението на всеки 10 години и след това на всеки 5 години след известна възраст. Госпожа Грисберг подкрепя това изменение, смята, че то е много интересно и много уместно, тъй като спадането на зрението е причина за много пътни происшествия А, тя счита също, че термин задължителен, думата задължителен трябва да бъде включено и тя ще гласува за изменението, което включва този, тази дума. Що се, що се отнася до изменение же е, тя имаше известни съмнения и несъгласия с е, първо, първоначалния вариант, но в последствие пред, е, приема е, изменението и, и мерките, които се предвиждат. Става дума за нулево съдържание на е, алкохол в, в кръвта. Става дума за професионални шофьори, които може би са пили повече, отколкото трябва предишната вечер и на другия ден все още има ос, остатъци от съдържание на алкохол в а, кръвта. Така че тя а, подкрепя а, новия вариант, новия редак, новът, а, новия вариант. Що се от тя също така подкрепя предложението свързано с задължителна климатич, климатика в купетата на тежкотоварните автомобили, защото това ще спомогне за по-добра почивка на водителите и е, тя подкрепя и всички други изменения. Следващи оратор. Благодаря, господин председател. Това е похвална цел а именно нулевата идея. Но Вярно, това ще увеличи е, сигурността по пътищата за всички. Но все пак, нека да не забравяме, че карането на кола не е човешко право, е просто привилегия. За тази цел имаме нужда, когато говорим за сигурност по пътищата, трябва да сме сигурни, че ще се осигури такава за абсолютно всички, които се движат по тези пътища. Тоест, както за, примерно, пътниците, така и за шофьорите. А, относно а, този тест за зрението, мисля, че трябва да бъде стължителен. Искам да благодаря на господин Кох за добрият доклад, за положителните резултати. И мисля, че направихме крачка напред. Мисля, че тази крачка е положителна. И вървим в добра посока. която подчертава още повече идеята ни, желанието ни да намалим жертвите на пътните происшествия. Две неща, три неща бяха подчертани от всички. Скорост, превишена скорост, алкохол и употребата на наркотици. Радвам се да видя, че компромис FA малко е в настоящия си ви. Виждам също така предложение за скорост от 30 км в градски области. Това е добра идея. През изминалите няколко дни при нас също се въведе едно изискване за постигане на подобна цел. Относно алкохола, борбата с алкохола, ние искаме да има заключване, автоматично заключване на колата в случай на а, алкохол, употреба на алкохол. А що се отнася наркотиците, има някакъв напредък относно борбата с употребата на наркотици. Ние подкрепяме идеята за координатори за сигурността пътищата. Не смятаме, че ще има дублиране на усилията в това отношение. Никой не иска да има такова дублиране и увеличаване на бюрокрацията, на разходите и така нататък. Но смятаме, че ако се създадат постовете координатори по пътната сигурност така, както са предвидени, точно това ще стане. Относно жилетките, светлодържателните жилетки, Имаме тук голяма и дълга история. Първо имахме препоръки, а сега говорим за насърчаване. Ще оставя колегата Креймер да говори по този въпрос, защото той лично е в тясна връзка с велосипедистите и с техните организации. Съответно, знае много добре приоритетите на велосипедистите и това, което те биха желали да видят на практика. Но преди всичко искам да благодаря още веднъж на господин Кох. Ние ще подкрепим с мнозинство, надявам се, измененията и очаквам с нетърпение гласуването. Благодаря, Кейт. Сега господин Брат Бон, 5 минути. От консерваторите и реформистите. Благодаря, господин председател. Първо нека да кажа следното. Относно коментарите ми. Разбира се, искам да се подобри сигурността, но разбира се, Разбира се, трябва да има законодателство на европейско ниво. И ключовата дума тук е, че ние всички имаме нужда и сме за, за принципа на субсидиарност. Една колега каза, че всъщност е наш приоритет, е наше задължение да, а, да се занимаваме с а, сигурността по пътищата. Това не е точно наше задължение като депутати тук, но това е задължение като представители на нашите правителства, на местните власти. Така че повечето от компромисните изменения, от компромисите тук, поне според мен, са наистина добри, може би, на теория. Но дали това трябва да се въведе на европейско ниво, аз лично бих казал не. Нека да дам няколко примера по компромисния, от компромисния текст. Имаше един голям дебат е, относно да имаме ли политика за различните зимни гуми. Е, мисля, че това зависи от държавите членки. Те трябва да се занимават с този въпрос. Те си имат политика за зимните гуми и така нататък. За всички останали примерно някои държави могат да решат, че нямат нужда от зимни гуми. Нека също така да видим дали наистина трябва да има специфични жилетки, които да се обличат от, различни, от всички участници в движението, било то и само пътници в кола. Дали наистина трябва така да се прави? Имаше. Имаше една специална информационна кампания в това отношение по британската телевизия, където се казваше, когато видите нещо светещо на пътя, може би това е човек, който е бил в пътно-транспортна злополука. Дали наистина това обаче ще помогне? И мисля, че ако продължаваме в тази насока, ще затънем още повече в различни изисквания, административни изисквания, които ще изискват също така увеличаване на персонала и така нататък. Относно тестовете за зрение. Мисля, че имаме вече добра система. Имаме вече такова изискване, когато човека се явява за шофьорска книжка. И когато стигне на възраст 70 години. Аз не виждам проблеми. Така че не мисля, че имаме нужда да въвеждаме това изискване като задължително на европейско ниво. Относно алкохолните граници. Да, аз съм за шофиране без алкохол. Но мисля, че всички държави членки, както и в Великобритания, ние имаме много стрикни политики в това отношение. Казал съм го и преди, господин председател. Ако вие бъдете обвинен за това, че сте шофирали в пияно състояние, ще получите много жестоки санкции. И тези санкции са много по-обесърчаващи спрямо всички останали политики, които можем да измислим. Особено ако, примерно, човека е заплашен да му се отнеме шофьорската книжка. Относно мерките за това как децата да бъдат, да се осигури сигурност на децата, когато те са на велосипеди, отивайки към училище. Разбира се, това са добри идеи. Носенето на предпазна каска, когато се кара колело, също е добра идея защото ще има по-малко вероятност да, се, да си удари главата, когато, примерно, падне от колелото въпросният човек. Да, но мисля, че тези мерки вече съществуват. И и трябва да помислим не само за а, сигурността, но също така и за престъпността, свързана с а, м, сигурността по пътищата. Това е проблем в цяла Европа. Заключение, господин председател, за да постигнем целите, които сме си набелязали. Разбира се, всички искаме хората по пътищата да, да бъдат в безопасност. Но това, което правим тук, не е решението. Решенията са или на национално ниво, или на местно ниво, но не на европейско. Благодаря, господин председател. Благодаря. От името на Економически и социален съвет, господин Симен. Господин председател. Господин председател, нашият съвет всъщност би могъл да се нарече сега само пояснение и може би като че ли е, изоставаме от нещата, но смятам, че тези 15 минути също са важни, за да можем да внесем нашата препоръка. Добре, става дума за ново съобщение на комисията или нов текст е, на комисията. Тук трябва да бъде взето предвид е, и това. Важно е да се установи, че Първата стратегическа бележка на комисията от 2010 беше много амбициозна, както и сега, именно да се намали броя на смъртните случаи е, наполовина. И е, в действителност е, тази цел се оказа много амбициозна. Сега с втората стратегия на комисията – пак се твърди, че е, ще се намалява на половина, но се твърди още, че сега това е възможно. Защо? Защото транспортните министри на всички страни знаят междувременно за какво става дума и вземат мерки в тази насока. И още по-добре населението знае, че транспортните министри винаги съобщават статистически данни за броя на смъртните случаи при пътно-транспортни происшествия. Т.е. казано най-общо е нараснало чувството за отговорност по пътищата и по тази причина ние смятаме, че целта на комисията за 2020 година може да бъде постигната. Ние предложихме, освен това, да се включат и други цели, средносрочни цели за всяка страна, които обаче трябва да бъдат различни, защото ние имаме страните тип слънчоглед, Швеция, Словения, Обединеното кралство и Нидерландия. Това са страните, които застават на опашката, защото им е трудно да намалят броя на смъртните случаи при ПТП. Мерките, които са взети, са вече изчерпани, което означава, че трябва да се подхожда диференцирано. В някои страни тези мерки се прилагат по-лесно смисъл за постигане на половина намаляване броя на смъртните случаи, но в други страни трябва да се извърши много работа за постигане на тази цел. Освен това, има и много други теми, които бяха засегнати. Ние също в нашата комисия дискутирахме във връзка с употребата на алкохол, дали да се отнася за леки автомобили и, и за леки автомобили, освен товарни автомобили, имам предвид е, промилите в кръвта. И е, казахме, че не трябва да си поставяме много амбициозни цели. В крайна сметка, виждате какъв е резултатът от нашата дискусия. Нашето предложение е за ежегоден контрол – по пътищата, където остават най-много злополуки. Това предлагаме. Както казах, трябва да бъдат обсъдени всички тези факти и страните трябва да извършат съответни инвестиции, за да няма такива трудни пътни отсечки по пътищата и накрая за формулирането на целите. Ние казахме вече, че трябва да се намали на половина броят на смъртните случаи, но що се отнася до тежко ранените, там също е необходима хармонизация между законодателството на Европейския съюз и страните членки – трябва да се извърши хармонизация по отношение на дефинициите, така че да можем да работим и в други области. Е, ВСА смята, че 25% от мрежите трябва да бъдат намалени на 10%, имам предвид ТНТ мрежите. За това обаче трябва да бъдат внесени съответни предложения. Вие говорихте за обучение през целия живот. Това е друга тема, която засегнахте. Е, тук трябва да се предвидят специални мерки за обучение на полицията, на пожарната, защото те също допускат грешки ако не са преминали през съответно обучение, което да им позволява да действат в аварийни ситуации. Господин председател, с това изложих нашето мнение и засегнах онези точки, които не откриваме в доклада. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на другите желаящи да се изкажат. Много ви моля ограничете изказванията си до 3 минути, господин Бак. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на колегата Кох за многото работа, която е извършил по доклада и за амбициозните цели, които е очертал. Когато чувам всичко това, смятам, че няма проблем да спечелим политическите групи за тези цели, трябва да направим връзка с следващото досие – трансграничното наказателно преследване. И мисля, че въпреки мерките, които се вземат и изострянето на вниманието към тази материя, винаги ще се налагат наказателни мерки, които и то е, преследването наказателното трябва да бъде е, трансгранично и това да намери отражение в е, това досие. Във връзка с координатора, който да отговори отговаря за безопасността по пътищата. Аз съм съгласен с тази фигура, въпреки че лично съм на мнение, че е, твърде много се координира, твърде много надзор се извършва и други теми, които се засягат, като например паркоместата, там е, много бързо е, напускаме вече сферата на безопасността по пътищата. Там имат значение и други фактори, като например хигиема, наказателни мерки. Тук вече попадаме в сферата на правосъдието на държавите членки. И смятам, че е, всъщност е, нямаме какво повече да координираме, освен безопасността по пътищата. Е, въпреки това, желаях целите да бъдат по-амбициозни. Разбирам обаче, че те са били обект на компромис. По отношение на светлоотрашателните жилетки намирам, че компромисът е добър и че съветът също е съгласен с него. Сега този ден възпоменателен ден, който е, който е включен в едно от измененията. Смятам, че а, това е добре съгласувано с ООН. От 2011-2020 година се предвижда м, такъв ден за оказване, за отбелязване на памета на жертвите на пътно-транспортни происшествия. Аз се Искам да поздравя Европейската е, федерация на е, лицата, които имат близки жертви на престъпления и да благодаря за нейната работа. Госпожа Аяла за 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. И аз е, бих искала да поздравя докладчика за неговата упоритост и търпение с цел подобряване безопасността по пътищата. Благодаря му за това, че разшири обхвата на доклада и че се изправи пред тези огромни предизвикателства, свързани с намаляване на половина броя на смъртните случаи и пътно-транспортните происшествия въобще. Що се отнася до съдържанието на алкохол в кръвта, абсолютно съгласна съм с целта е, нулево съдържание, за да може това да бъде основната мярка за борба с пиенето и алкохола при шофиране. Но защо, защо да ограничаваме тези мерки само за а, професионалните шофьори и младите хора, младите шофьори, а, а като че ли повечето шофьори, повечето водители са на средна възраст и а, те са все по-многобройни трябва и те да бъдат целева група. Същевременно трябва а, да се вземат мерки и за борба с а, употребата на наркотици, т.е. Тези, всички тези мерки да, включ, да включват а, е, всички участници в е, е, в, в движението по пътищата. А, също така се поставя въпроса за консултативния фонд. Що се отнася до трансграничния обхват и транс, е, кат, кат, катастрофите или происшествията, извършени в е, друга страна, мисля, че всички осъзнават е, е необходимостта от по-добрата координация, от този от възможността за по-тясно консултиране. И сега децата, да, разбира се, децата трябва да бъдат особен обект на защита, но както и възрастните хора, вело, велосипедистите и а, водителите на двуколесни превозни средства. А, в някои страни трябва да се вземат изваредни мерки, като в моята страна, например, и трябва да се положат повече усилия. Още веднъж благодаря на докладчика и благодаря за, за това, че добавяме все нови и нови предизвикателства на списъка за борба с пришествията. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на господин Кох е, и смятам, че много добре е поступил при компромисите, защото някои от тях са твърде е, меко формулирани. Сега, дали става тук за доклад по собствена инициатива, дума или за нещо друго, е, това е, в случая като че ли трябва да се постави като въпрос. И по тази причина искам да се спра на някои моменти. Смятам, че е, твърде мъдро е постъпено с компромисите, например при компромис И е, госпожа Грисбек, докладчикът в Сянка, е, посочва е, тук задължителният разделен вод. Знам, че в моята политическа група всички гледат на нещата по този начин, като госпожа Спритбрек. могат да гласуват срещу разделното гласуване и въпреки това да гласуват за компромиса. Смятам, че и останалите предложения също са добри. Има някои неща, разбира се, при които може да се зададем въпроса дали да се стига толкова надалеко. Светлоотражателните жилетки за велосипедистите, там формулировките са по-меки. За нас като либерали е важно доколко могат да се вземат свободни решения. Знам, че велосипедистите са особено застрашени от злополуки, но въпреки това те не могат да бъдат принуждавани да носят светлоотражателни жилетки, особено дори и френските дизайнери да са създали много красиви жилетки. Що се отнася до автомобилните водачи. Смятам, че е добре, е, че не всичко при леките автомобили е регламентирано. Естествено, е, някой мисля, че карането на кола е привилегия, но не е така. Много често колата е превозно средство, с което се стига до работа и е, за това тук трябва да бъдем малко по-въздържани при разпоредбите. Искам да се спра сега на три точки и те са следните. Първо, ние сме абсолютно единни, но при компромис G смятам, че нещата са много много важни, защото той се отнася до пасивната безопасност, която може да бъде подсилена чрез изследователска дейност. Компромисен там могат да се постигнат повече неща по отношение на леките автомобили и последно изменението за климатичните инсталации, въпреки че аз като либерал съм против задължителните разпоредби, но тук смятам, че една такава разпоредба е уместна е, около 1000 евро е, струва подобно нещо и смятам, че в повечето случаи е осъществимо. Така че да може да се е, повлияе до голяма степен върху пълноценната почивка на шофьорите на далечни разстояния, особено през лятото. Благодаря, господин Вандален, за 3 минути. Благодаря, господин председател. Никой от нас не е за намаляване на сигурността по пътищата, но нека да останем реалисти. Имам доста смесени чувства относно този доклад тук. Разбира се, някои от идеите са много добри. най-вече относно хармонизирането на работното време и времето за почивка. В професионалния транспорт. Миналата седмица раз... видяхме какви могат да бъдат последствията, ако няма такава хармонизация. Но мисля, че понякога докладът отива твърде далеч. Например, говорим за някакви пътни координатори, за зимните гуми, а са, или пък дори за светлодържателните жилетки за велосипедисти. Аз съм велосипедист, редовен велосипедист в моята родина, но също така ползвам и ам, велосипед в Страсбург, например. Нима трябва и там да си купувам светлодържателна жилетка и да я внося, иначе ще ме губят. Мисля, че налагам, налагаме твърде много в европейски план. Например, в Страсбург общината изгради пътища за велосипедисти, специални алеи. Мисля, че най-добрият начин да се постигне някаква политика за развитие на велосипедизма е много добра идея в регионален и местен план. Относно това, което каза господин Симон, параграф 7, там се казва, че трябва да целим нулева смъртност, нулеви процент жертви по пътищата. Великолепна амбиция, но никога няма да я постигнем. Можете да записвате такива цели във вашия доклад, да го ги съобщавате, да тръбите пред пресата, но никога, никога няма да го постигнем. Това е нереалистична цел. Така че, господин председател, аз лично имам много смесени чувства спрямо този доклад. Някои от целите не са реалистични. И за това много е вероятно утре да се въздържа или да гласувам против. Благодаря, господин Крамер. Три минути. Естествено, с компромисите нещата се подобриха. Аз обаче искам да се концентрирам върху компромис с светлоотражателни жилетки. Вие казахте в началото, че безопасността има най-голям приоритет, когато е научно е, обоснована. Но изглежда това не е така. Първо, в този компромис вие съпоставяте е, ситуацията на водач, който трябва да има светлоотражателна жилетка с нормалната ситуация на велосипедист в ежедневието. Аз мисля, че не трябва е, тези две фигури да бъдат свързвани по този начин. Е, второ, научно обосновано, 90% от всички злополуки, които е, в които са замесени шофьори и велосипедисти, е, са по вина на шофьорите на МПС и при повечето случаи това се дължи на превишена скорост. Обаче вие изобщо не очитате този факт. Във вашето първоначално предложение няма нито една дума за намаляване на скоростта, за ограничение на скоростта. Защо обаче е толкова опасно това, за което говоря. Ние знаем, че от статистиката, че там, където много се ползва велосипед, има малко пътно-транспортни происшествия. Например, в Нидерландия, там, където почти не се употребяват велосипеди, има много пътно-транспортни происшествия. Например, Великобритания. И за това трябва да бъдат пазени велосипедистите. Когато в Австралия се въведоха задължителните защитни членове, броят на злополуките с велосипедите и спадна на половина за една година. Така че, е, обаче, е, като цяло злополуките се увеличиха, така че, е, както виждате, това не е най-оптималната мярка. Искам да посоча, че абсолютно погледнато е, цялостно нещата като че ли не се съгласуват. Вие превръщате жертвата в извършител. И има изследвания в Великобритания, е, каква е опасността от ПТП с защитен шлем и без и когато, примерно, скоростта е по-висока и дистанцията е по-малка, защото, да, шофьорът си казва, той има защитен, защитна каска, няма какво толкова да се съобразявам с него. Защо не кажете, че всеки пешеходец трябва да носи светлоотражателна жилетка? и Мао в Китай много би се радвал, ако е, всички носеха такива жилетки. Това просто е, е побъркващо. Защо не е, предпишете е, да имат е, защитни шлемове и други категории? Вие се концентрирате обаче само върху е, велосипедистите. Еми, естествено е, и пешеходците, ако носят такава жилетка, ще бъдат е, в по-безопасно положение, когато е тъмно. По тази причина ние ще отхвърлим този компромис и аз пледирам за разделно гласуване злополуките на магистрала, по която трябва да се носи светлоотражателна жилетка, няма нищо общо с ежедневието на велосипедистите. Аз мисля, че това е казо сам за себе си. Например, видимостта. Ако повече, по-често употребявате велосипед, едва ли бихте стигнали до тази идея? Благодаря. Мисля, че в Китай ще бъдат наистина очаровани. Да, особено на правителството им. Господин Хигенс, благодаря, господин председател. Е, да, аз е, мисля, че това, което е, правим, е, трябва да имаме един уравновесен доклад. Основната линия тук е да говорим за намаляване на броя на жертвите и да спасим животи по пътищата. Но определено имаме проблеми. Накрая ще трябва да говорим за налагане на практика. Имам да изграждаме стандарти, правила и така нататък. Ако не го направим, този проект остава напълно безсмислен. Но какво правим тук? Тук прилагаме едни ем, такива правила на най-малкото общо кратно и се опитваме да ги наложим навсякъде. Принципа на субсидиарност не се нарушава. Ние тук говорим за Европа и живеем в Европа с отворени граници. Затователно трябва да имаме все пак общи правила за транспорта. Относно обаче измененията, искам да приветствам повечето от тях. Някои от тях са мои, разбира се. Но, примерно, нашата държава има различни цели. Например, когато а, трябва да говорим за транспорт, ние имаме доста магистрали. И съответно имаме и национални пътища, и регионални пътища. Така че, когато говорим за повишаване на инспекциите, увеличаване на инспекциите по пътищата трябва да наблегнем на, примерно, второстепенни, третостепенни пътища, това са регионалните пътища, защото там стават обикновено най-много катастрофи. Относно телефоните, които се използват по време на шофиране, нека да не забравяме, че, че СМС-ите също са много опасни. Достатъчно е 5 секундно разконцентриране, колкото да се напише едно съобщение и резултата може да е трагичен. Имаме също така много пъти проблеми с лошо асфалтиране на пътищата, лошо покритие на пътищата, което също може да предизвика проблеми. Ако. Но, например, не разбирам защо, когато имате някакъв набор от добри практики в, добри, в някакви страни, като Финландия, Великобритания и други, не виждам защо трябва да не могат да се наложат и в другите страни. Например, във Франция има отнемане на точки от на шофьорската книжка. И това е добра идея, например. Но мисля, че като цяло има идеи, които трябва да бъдат наложени. И аз лично съм за такова законово налагане. Благодаря. А сега господин Рике. Три минути. Благодаря. благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Дитер за доклада и да направя три бележки, показаното от различните пречи за разговорящи. Първо, по въпроса свързан с субсидиарността, става дума за доклад по становище. Колкото повече нормите и стандартите са е, всеобхватни, толкова по-малко субсидиарност, т.е. колкото повече мерки въведеме, толкова повече проблеми ще имаме с отделните държани, държави членки. Ето, включително въвеждането на ограничение на скоростта 20-30. Така че този проблем трябва да бъде взет предвид в предви, предвид, преди е, въвеждането на норми. Второ, теста за зрение. Като лекар бих искал да направя следната следното изказване. Вие казахте, че шофирането е привилегия. Не винаги, не само защото а, хората, които живеят в отдалечени селски райони, а, те са шофирането е задължително и ако искате да има психологически тестове или въобще тестове, защо само зрението? Е, възможно е човек да има някакви увреждания, е, е, нали, необходими, необходими са специални съоръжения, има и такива превозни средства. Тоест, за, за, за, защо не да има цялостен, защо да няма цялостен медицински преглед, а не само теста за зрение. Но ако има подобен преглед, е, какви, какви ще бъдат ограниченията? Ще, е, ще трябва ли човек да няма никакви проблеми, за да може да шофира или би, би могъл да шофира, въпреки че има някои проблеми и така нататък? защото дали ще има някакъв прак на толерантност за дадени проблеми или човек трябва да бъде в отлична форма, за да може да шофьора. Да, наистина това е доклад по становище, в което ние даваме своето мнение, но знаете, че подобни мнения могат да възпрат съвета. Случвало се и в миналото, ще може да се случи и в бъдещето. И трето. Съжалявам, че изменение 88, което внесах, е заличено, тъй като в него се изискваше задължителното въвеждане на запасния, на предпазния колан на от, отзад и задължителното блокиране на ам, предпазния колан. Няма възможност а, за сега след като има идеи за въвеждане на измерване на алкохола, защо да няма и система за въвеждане на задължителни предпасни колани и техното блокиране. Първо, що се отнася до подобряване безопасността по пътищата, това е, този проблем е, трябва да бъде решен от държавите членки в сътрудничество с институциите, доколкото това влиза в е, е, сферата на тяхната компетентност. Това зависи, разбира се, и от съвършенстване на е, пътната инфраструктура, транспортната инфраструктура и доброто сигнализиране по пътищата Необходимо е също така да се въведат интелигентни системи, транспортни системи, които да сигнализират своевременно задръствания, проблеми по, по пътищата. И още нещо. Важно е също така да се защитат най-уязвимите е, участници в е, движението, е, възрастни хора, деца, велосипедисти. Аз съм привърженик е, за въвеждането за, на каски и задължителни каски за велосипедисти, е, защото Неизползването на предпазни каски за велосипедисти е довело до много смъртни случаи. Що се отнася до съдържанието на алкохол в кръвта, нашата цел трябва да бъде нула съдържание. Неодавна в, в, в Франция видях, че е, може, да, може да се купуват е, ал- алкохолни, те, тестове, тестове за алкохол и човек да, да, си, да, си, да, да, си, да направи пробата сам. Затова смятам, че е необходимо да се, да се въведат да се въведе нулева толерантност, нулово съдържание на алкохол. Благодаря на е, докладчика за отличната работа и се надявам, че всички негови препоръки ще влезат в сила колкото може по-бързо. Благодаря. Искам да благодаря първо на докладчика за свършената работа. Мисля, че е успял да изманеврира успешно в лавината от изменения, които му поднесохме. Относно алкохолните тестове. В 6 държави членки съществува нулева толерантност вече. И тя се прилага спрямо всички шофьори. И изменение 1.4.1 относно жертвите на катастрофи, пътни транспортни происшествия по трудното степени, третокласни и четвъртокласни пътища. Трябва наистина да се средоточим и върху този проблем. Благодаря. И позволете ми и аз накрая да кажа няколко думи. Първо искам да поздравя докладчика за добрия доклад. И второ, докладчиците в сянка, които са му сътрудничили, са се опитали да изградят един добре съгласуван доклад. Самата същност на въпроса е компромисна. Разбира се, има области, в които напредваме доста и други, в които не напредваме толкова, колкото искаме. Разбира се, ние не за първи път разискваме темата и не за първи път а, се възмущаваме, че смъртта все още взима своите жертви. Това, което се опитваме да направим тук, е да водим законодателство, но не точно да, се, да правим законодателство срещу идиоти. И дори да имаме законодателство, такова имаме в национа, на национално ниво, например, за неизползване на мобилни телефони. При все това все още има и такива, които ги използват. Същото въжи и за деца и бебета, които не са специално столчи и с предпазен колан. Аз, когато се придвижвам е, в моя избирателен район, виждам такива такива идиоти, които се опитват да минат през бариерите на прелезите, когато бариерите са пуснати. Така че разбирам господин Братбон, когато казва, например, че това трябва да се включи в застраховките, тези, които ги бъдат хванати, че карат в пияно състояние, да плащат повече застраховки. Ами, аз мога да ви кажа, че примерно в Обединеното кралство, ако хората, ако видят, че застраховките им стават много високи, ще почнат да карат и без застраховки, което вече става напълно незаконно. И виждате, стават такива ужасяващи неща. Дете на 6 години беше убито и жовера избягал, без да се опита да му помогне. Дали този човек е карал в пияно състояние или дали е карал без застраховка, в крайна сметка нещата опират до същото. Така каза и колегата Хигенс. Може да имате най-доброто законодателство на света, но ако вие не го прилагате на практика, в крайна сметка стоеността му се приравнява до нулата. Така че, според мен, за да подобрим безопасността по пътищата, не трябва да имаме прекалено много закони, а да следим тези закони да се спазват от съответните компетентни органи. Така че, когато решим, трябва да сме сигурни, че това законодателство ще се спазва на практика, ще се наложи, за да нямаме само теория. И нещо друго. Когато се стигне до съд, не е блестящо да давате на някой, да налагате някой е, глоба от 10 евро, когато престъпленията му всъщност са много по-сериозни. Така че трябва да се печелим тази съдебна битка, именно да не се налагат някакви смехотворни наказания. Именно за това докладът на госпожа Аяла Сендер е толкова важен също в нашата работа, за да имаме пълно законодателно съгласуване на нашите действия. Още веднъж. Нашето основно усилие е да имаме приложение на практика. Ще гласуваме утре. Господин Паскарели, искате думата? Последно, добре. Добре, давам я за последен. Да, господин председател, радвам се да чуя това, което казахте. Ние от комисията можем само да се съгласим с факта, че а, обучението, а също така и сигурност, налагането на контрол са най-ключовите елементи на безопасността по пътищата. И бих желал също от името на комисията да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка и на всички участници в дебата, защото ние всички подсилваме по този начин това, което комисията искаше. Миналата година приехме едно законодателство и така, както казаха някои от ораторите, ситуацията в Европа е толкова различна, че много трудно можем да предвидим решения, които да са универсални и които да се прилагат както, примерно, за Италия, но и за Тирол, примерно, или нещо този тип. Трябва да имаме контрол, спазване на правилата, но това е в националните компетенции или в местните компетенции, регионални било то, а Европа може да просто да определя някои общи правила, като например за шофьорската книжка, техническите разпоредби, изисквания свързани с колите и така нататък. Аз ще направя само няколко кратки разсъждения по компромисните изменения. А първо, то, първото ми размишление е свързано по а, компромис Б. Ние в комисията също знаем, че имаме нужда от по-добра координация между делните звена, които се занимават с сигурността по пътищата. Но дали пък имаме нужда от такъв координатор? Ако искаме наистина да имаме координатор, комисията ще влезе в ролята на координатор мисля, че това е най-добрият вариант. Що се отнася до външна такава фигура, бил, било то от комисията или от парламента или някоя друга служба, защо не? В крайна сметка, ако тази фигура ще представя нашето послание, той може да има нещо като функцията на посланник на добрата воля на Обединените нации или нещо такова, свързано с сигурността по пътищата и той ще представя нашето послание в Европа. Относно инструментариума за изграждане на тази политика на сигурност, спирам се на компромис С за Европейския център за контрол по сигур... за сигурността по пътищата и по-специално компромис Н. Проекта Вероника. Вече имаме една обсерватория на сигурността по пътища. Е, данните, които тя публикува, всъщност ни служат за база. Мисля, че нямаме нужда да изграждаме друг център. И ако парламентът в следващите си бюджетни решения ни даде повече средства, за да разширим тази обсерватория, в такъв случай ние ще похарчим средствата по правилното предназначение. А що се отнася до проекта Вероник? Интересен проект, но все още оценяваме резултатите, така че оставам предпазлив по прилагането му. Трябва да помислим повече. А, исках също така да говорим за образованието, за обучението, за изменение Д подкрепяме го напълно. А, компромис Е беше снижен, беше урязан просто до един преглед на зрението. А в началото текста беше много по-дълъг, много по-широк и засягаше като цяло всички медицински тестове, на които трябва да се подлагат най-вече възрастните шофьори. Аз лично обаче се осланям на мъдростта на господин Рике и е, казвам, че не трябва да прикаляваме и да законодателстваме твърде много по теми, които евентуално ще се окажат безсмислени от научна гледна точка, въпреки че на пръв поглед ни изглеждат, намеренията ни изглеждат добри. Трябва да се избегне всяка дискриминация с гледна точка възраст. Относно контрола и санкциите, знам, че вървим към споразумение с директивата за съдебните преследвания от трансграничен характер. Комисията трябва да се занимава с нарушения като превишената скорост, използване на мобилен телефон на волана, употреба на алкохол, наркотици и трябва да представи съответно и други планове за действие. Това са неща, за които трябва да помислим при прилагането на директивата, която надявам се скоро да бъде приета. Що се отнася до а, въпросните тестери, свързани с автоматичните ключалки на автомобилите, когато се, се използва алкохол, трябва тези системи да функционират а, навсякъде. Т.е. трябва да има еднакви стандарти, за да не се получава отново разминаване между автомобилите в различните държави членки. И, що, и също трябва да проучим при какви условия, за какъв тип шофьори трябва да бъдат въведени те и дали да бъде това да стане чрез европейско законодателство. Относно компромис F, случай на шофиране при употреба на лекарства и наркотици. Разбира се, всеки би си казал, че това е налуничево, но знаете, че съществува, но пък не можем да направим едно общо законодателство и да забраним абсолютно всички лекарства. По изменение ХАШ Там се изисква от комисията да подсили контрола на професионалните шофьори, особено да се спазва по-стриктно спазването на работното време и на времето за почивка. Знаете, че има насоки за подобно европейско законодателство. Относно инфраструктурите, те също са засегнати в ХАШ, в GM и N, свързани с системите за интелигентен транспорт и сигурността на колите, на превозните средства. Разбира се, тези теми все още са в процес на проучване в комисията. И Надявам се, че вие скоро ще видите резултатите, било то в законодателството, било в комуникета на комисията. Относно уязвимите групи пътници, те също са в нашата програма за действие и скоро ще имаме един доклад относно разпоредбите от огледален характер за мъртвото поле на виждане по време на шофиране. Благодаря ви още веднъж и ще очаквам с нетърпение гласуването утре. Благодаря. Господин Кок, може би искате да направите заключение. Ja, es ist natürlich ein bisschen kompliziert, das zusammenzufassen, aber dennoch. Естествено, сложно е да обобща нещата, но първо бих искал да благодаря за оказаното ми доверие, но и за критиката. Мисля, че моят доклад не е законодателен. Ние не създаваме закони тук, а само насърчаваме както Европейската комисия да направи нещо, така и държавите членки, така и регионалните органи. Аз мога да посоча, че е, от отправените критики съдя, че не навсякъде съм бил достатъчно подробен в текста, но смятам, че това е задача на държавите членки. И тук е, критиката към мен е като че ли искам да реша нещата за целия Европейски съюз. Нека да погледнем сега по-точно доклада и други ден да се гласува. Е, сега, е, къде бяха най-големите критики? Теста на зрението. Някои искат е, да бъде задължителен, някои не. Някои смятат, че този тест на зрението стига твърде далече, че е излишен. Темата обаче не трябва да отпадне. Хората трябва да знаят, че това е важна тема. Един зрителен тест е различен от теста за моторика или други неща, които не могат да бъдат поправени. Един тест на зрението може да бъде компенсиран, ако резултатът е отрицателен, в смисъл да се предпишат очела или лещи. Така че тук има неща, които биха могли да бъдат въведени Смятам също, че трябва да има цели не само за Европейския съюз, е, като например намаляване на броя на смъртните случаи и на тежко ранение. Държавите членки предвид историческото развитие и традициите си трябва да разработят е, съответстващи на тях програми за действие. Имате право, е, когато отправяте критика към държавите членки, те трябва да направят нещо, но за да не правят те различни неща, все пак ние имаме вътрешен пазар, уважаеми колеги, и е, по тази причина координация е необходима, координация на техните действия. Тя е абсолютно възможна господин, госпожа Паскарели, вие като че ли не сте е, разбрала, че аз е, не искам да има координатор извън Европейската комисия. Аз казах много ясно, че това лице трябва да бъде в комисията. До сега не се прави такава координация и затова аз продължавам да искам назначаването на такъв координатор. Не е необходимо да дискутираме повече въпросите с алкохола, който шофира не трябва да е употребил алкохол. Това е основният принцип. А сега е, тестове, възможности за отклонение. Тук трябва да се помисли за съответни толера... стойности на толерантност, когато се взимат лекарства. Смятам, че това са неща, по които е, не би трябвало да спорим. Благодаря. Това е което исках да кажа. Ще се радвам утре на гласуването. Thank you. Благодаря. Както каза господин Кок, утре ще гласуваме. И се надявам, че в пленарна зала този доклад ще може да бъде внесен през септември, а сега трансграничното прилагане и наказателни мерки в е, областта на безопасността по пътищата. Госпожа Аяла ще не направи едно резюме до 5 часа на трилога, който се провежда и че, чието последно заседание е била тази сутрин. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем да бъдем умерени оптимисти. Вярно е, че би било по-добре да бъдем предпазливи, но смятам, че мога все пак да бъда носителка на добри вести. Разбира се, всеки един резултат трябва да бъде внимателно огледан и бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка и на секретарията и искам и докладчиците в Сянка да ме поправят, ако греша по някои от тези точки. Бих искала да ви благодаря и на вас, господин председател, за сътрудничеството и помеща, която ми оказахте. Благодаря и на Белгийското председателство, което е, набра смелост и е, въведе тази тема и е, позволи обсъждането и въпреки ограниченията и въпреки това, че знам, че съвета в самото начало е, разполагаше с е, блокиращо мълцинство, което не позволяваше да направим крачка напред. Въпреки всичко, отбелязваме известен напредък, е, за, да, за да може да се налагат наказания на водителите, които извършват нарушения в друга страна членка, защото на практика се получаваше една дискриминация гражданите, жителите, местните, местните жители а, си, даваха, си даваха сметка, че те са наказани при извършване на нарушения, докато туристите или а, гражданите на другата държава членка, ако не бяха хванати на место престъплението, можеха да се измъкнат и да не отговарят за извършените нарушения. Ако няма система за идентификация, обмен на информация и е, преследване в е, държавата, в която живее или временно престоява даден гражданин, не можем да говориме за напредък, но днес наистина можем да кажем, че сме отбелязали известен напредък. Благодаря на комисията за постигнатия напредък по разрешаването на този проблем. Приехме, че ще може да се въведат изменения в законодателната основа и ще може да се създаде един цялостен механизъм на е, обмен не, не само на информация на полицейски служби, но всякакъв вид е, обмен. Макар днес да говориме само за е, полицейско сътрудничество и обмен на, инфо, на полицейска информация. Това, разбира се, за сега е, е доста ограничително, но дава възможност е, за по-нататъчно разширяване основата на информацията. В допълнителна клауза за преразглеждане на документа след един първи етап след две години, на втори етап след три години, комисията ще трябва и ще може да извърши оценка на първата фаза на прилагане на системата и да излезе с нови предложения. Държавите членки изразиха много резерви по първата част. Унгарското председателство положи усилия за премахване пречките, за да могат да отпаднат тези резерви. Така че в, бих, бихме могли да се споразумееме за е, когато в държавата, в която е извършено нарушението, е, започне е, разследване, то държавата, на, където е регистрирано, регистрирано съответното превозно средство, ще трябва да бъде задължена да предостави необходимата информация. Що се отнася до обмена и е, защитата на данните. В рамките на полицейското сътрудничество и използването на, на дадена информационна система, като Карвизо, например, ще трябва да се въведат е, е, механизми, е, които за обмен специално на е, данни и информация в областта на е, пътните происшествия и съответните гаранции за защита на личните данни. Тоест, трябва да се въведат мерки за спазване на поверителността, съответното проучвано лице би могло да изиска от двете страни, от двете държави членки, да а, бъде уведомено за съдържанието на, обмен, на, обмен, на обменената информация и данни и всички мерки трябва да се вписват строго в полето на действие или в обхвата на тази директива и да не бъдат използвани за нищо друго. Имаше доста голямо съпротивление от страна на съвета относно анекс 1 и анекс 3, т.е. приложенията, които включват съответните мерки, тук като от друга страна имаше съгласие между парламента и комисията, съгласно приложение 3 комисията трябва да разчита на две страни, но ми смятаме, че освен, че, освен четирите първични нарушения, може да има допълнителни, те да бъдат 8 и след 5, години наистина да се усъвършенства съдържанието на законодателните документи. Съвета се беше много резервиран, не искаше е, да разшири обхвата, защото смяташе, че нещата отиват отвъд полицейското сътрудничество, но благодарение на нашето настояване, благодарение на а, е, упоритостта и умението на унгарското председателство – е възможно делегираните актове да включат допълнителните аспекти, допълнителните мерки. Господин Вандален настояваше на това и ние също настоявахме в процеса на преговорите да имаме по-голяма правна яснота. Комисията обясни, че става дума за сложен проблем, защото става дума за юридическо становище или за, за юридическо заявление, защото може, може да има против, противоречие между националното законодателство в една страна и националното законодателство на друга страна. Всички колеги са наясно, че системата за отговорност в Германия изисква а, допълнителни специфични мерки, специфични и уточнения. Комисията ни увери, че ще излезе с обяснения, с подробни обяснения. Имаме уверението и на генералния директор за това, че ще има едно писмено обяснение, което да е много подробно, защото Комисията не иска да се намери в е, безисходно положение, затова тя ще излезе с едно писмено обяснение, което е, ще улесни по-нататъчната ни работа и е, ще даде, ще удовлетвори също така исканията на а, Нидерландия. Същевременно заместник председателя на комисията Кала също ще излезе с обяснение, което е, ще залегне в е, протокола. разполагаме вече с, е, с един текст, който обаче трябва да бъде одобрен от правната служба на комисията. Но можем сега да се задоволиме с този първи вариант и след това да поискаме е, едно по-подробно обяснение от е, комисара Каласи и това обяснение да залегне в, е, в протокола. Що се отнася до хартата, нещата са записани в мотивите. И макар това да е от огромно значение за господин Рике, не смятам, че наистина тази сертифицирана харта да, да е от най-голямо, най-основно значение. Надявам се, господин Рике, че в мотивите наистина ще бъде записана необходимостта ще бъде е, обозначено кое лице може да получава съответното писмо или уведомление е, при, при спазване на всички изисквания за поверителност. Сега знаете, че не във всички държави членки се изпращат е, препоръчани писма. Разбирам, че във Франция е така, но съгласно тази разпоредба, бихме, бихме могли да го обсъдиме. А, що се отнася до таблиците за сравнение, бих искала да бъда подкрепена от председатели и докладчиците сянка за това. За сега Държавите членки считат, че това, че тези таблици за сравнение не могат да служат като прецедент за по-нататъчни. Сега, в крайна сметка, успяхме да постигнем споразумение по евровинетката. Мисля, че таблиците за сравнение не, не трябва да стават препятствие за постигане на споразумение. И за това Смятам, че това споразумение е добро и трябва да се обединим около него. Господин Бах. Благодаря, господин председател. Искам също да се присъединя към поздравленията, отправени към госпожа Аяла Сендър. По тази трудна тема ние намерихме много добър компромис – Отправям благодарност и към бългийското и към унгарското председателство, които работеха много добре. Ние знаем, че това досие няколко години преди това беше блокирано и само при изменение на правното основание стана възможно да се продължи работата по него. Това, както разбрахте, това забавене доведе до някои трудности и промяната на правното основание ни предостави някои нови възможности, разширяване на наказателните мерки, но също така донесе и трудности, особено когато става дума за единодушието, което се изисква за приемане на такива мерки. Също така имаше и трудности във връзка с различните законодателства на държавите членки, които винаги са били предмет на дискусия. Сега няколко точки искам да изтъкна. Смятам, че много малко от нас са юристи и затова често ползваме услугите на правната служба. Ние трябва да проявяваме голямо доверие в този случай, но както беше казано, успяхме да намерим компромис, който според мен трябва да бъде подкрепен за оценката Извинете доклада за оценката, а поправя се оратора. Мисля, че можем да се съгласим с предложението. Също така задължението за предоставяне на информация в сега предоставената форма е приемливо за нас. Сега, що се отнася до отговорността за прилагането на националното законодателство, тук комисията разработи много добро предложение заедно с председателството и мисля, че ние също бихме могли да го подкрепим. По отношение на защита на личните данни, тук сме малко разочаровани, ако мога така да се изразя. Парламентът е, имаше по-големи желания, по-големи амбиции, но пакетът, който беше представен сега за безопасността, и защитата, която трябва да се гарантира, мисля, че бихме могли да прием всичко в настоящата форма. Отделните точки, които бяха важни за нас, мисля, че получиха вече отговор. Благодаря за вниманието. На списъка си имам записани 7 желащи да вземат думата, а имаме само 15 минути и трябва да дам думата и на комисията. Моля ви, така че нека да не се повтаряме в казаното. Така че радвам се да казвате много неща, но моля ви, не се повтаряйте. Помогнете ми, защото трябва да приключим до 5 часа. Госпожа Савълса, има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Аяла Сендер и на докладчиците в Сянка. Свършихме доста добра работа, особено като съм предвид, че преговорите бяха много трудни и дълги. Радвам се, че имаме някакво споразумение. То е добро, удовлетворително за нас, относно защита на данните. Това беше решено съвместно с комисията. Но има много оставащи елементи, по които аз не съм съгласна. Например, не съм съгласна с факта, че такива, при такива трансгранични нарушения няма да има наказание. Ще имаме само обмяна на информация. И след 5 години комисията ще преразгледа какво точно се е случило, но не сме успели да включим факта, че комисията трябва да може автоматично да даде едно по-задълбочено предложение. Говорим за обмен на данните. И в формата, в който дискутирахме тази сутрин, надали ще имаме положителни резултати. Държавите членки, на чиято територия се случва престъплението, може да не получат нужната информация дали и да, да не получат обратната връзка, да не знаят дали в крайна сметка обвинението или информацията е стигнало до този, който е извършил престъплението не съм удовлетворена от факта, че таблиците за съответствие са включени в а, самия корпус на текста. А просто, просто се позоваваме на съществуващото законодателство в а, точките от преамбюла. И не съм доволна, че там тази точка няма законодателна сила. Не искам да давам негативна оценка на текста. Определено сме постигнали някакъв напредък. Това спор няма. Трябва да го кажа. Но искам нашите пътища наистина на практика да са по-сигурни след като прием текста. Благодаря. Благодаря. Господин председател, поздравления на докладчика. Наистина мисля, че постигнахме много. имам нужда от повече информация от комисията. Радвам се, че генералният директор в тази област е тук. Комисията ще тълкува ли прилагането на практика на този текст. И с колегата Бах искаме да да зададем въпрос относно взимане като информация на номера на колата. Защото ние имаме цели гардероби пълни с подобни информации. И в крайна сметка нищо повече. Така че за нашата група това е ключовият е- елемент. Благодаря. Сега Госпожа благодаря. Искам да благодаря на госпожа Аяла Сендър, която наистина се опита от тази политика на съвета все пак да спечели, Макал и нещо малко. Е, предложението, което е разработено от парламента е в тази насока, трябва да напомня, че тази директива за трансграничното наказателно преследване всъщност е, предвижда трансгранична информация и така да се каже аспектите безопасност на движението и други аспекти в крайна сметка остават маргинални. Единственото, за което са готови държавите членки, е да събират възможно най-много данни и без съответните защитни разпоредби, които Европейската защита на личните данни би ни наложила. Тук имам известни проблеми. Ние все още не сме взели окончателно решение дали сега да се съгласим с това предложение или не. Но от всичко е ясно, че цялата проблематика на защита на личните данни е хвърлена в кошчето за буклук. И тук искам да посоча, че в крайна сметка за изпълнението на този законодателен акт е, е, все пак е, се иска препоръчителен характер. Ние е, всъщност бяхме тласнати от съвета в тази насока. Той упражни огромен натиск между нас. Събиране на данни, е, да, това да бъде възможно най-уредено, но в крайна сметка е, изводите, които се правят, във връзка с правните проблеми, свързаните с, свързани с отговорността, не намериха истинско решение. И ние все още продължаваме да дискутираме по тази тема. Много съм разочарована от съвета, че той толкова отслаби тази стъпка, а корелационните таблици всъщност това е нещото, което очакваме от съвета. И ако те не успеят да блокират досието и а, предложение на а, парламента, тогава отхвърлят корелационните таблици. Аз смятам, че тази политика на съвета е инфантилна. И също така политиката на Европейския съюз тази насока. Благодаря, господин Грош. Благодаря, господин председател. Искам съвсем накратко да направя връзка между двата доклада и още веднъж да напомня, че като че ли е, вече граничи с ирония, как ние се опитваме да тласнем напред трансграничното сътрудничество и европейските градове, като непрекъснато ни спират мерките на държавите членки, т.е. техните национални мерки. Ясно е, че ние ще подкрепим компромиса, независимо колко малка е стъпката. И в крайна сметка ние трябва да осъзнаем, че ако защита на личните данни утре стане по-важна тема от защита на гражданите, не мисля, че това трябва да е така. И второ, ако а, толкова големи изисквания се поставят пред границите на държавите членки, то тогава трябва да има такива изисквания към тези, които не спазват правилата на движението. Съвета трябва да посочи обективни аргументи и затова мисля, че ние като парламент трябва точно да представим нещата и да покажем кои са хората, които блокират. Това са отделните министри и това, което ми в случая е за съжаление, че независимо дали от малка или голяма страна идват тези предложения, те спират Европа. Благодаря. Госпожа Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратка за радост на председателя. За защита на личните данни съм съгласна с госпожа Лихтенбергер. Мисля, че този аспект не е взет достатъчно предвид. Сега, що се отнася до е, отговорността за собственика или за, е, на, за държателя на автомобила, аз съм съгласна с казаното до тук. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председател. Имаме двустранни споразумения между държави членки относно трансграничните нарушения. Така че трябва наистина директивата ни няма кой знае какво огромно значение, да още повече, че тя включва само а, наказателните а, санкции, свързани и то финансовото изражение, а не отнемането на, на, на точки, на свидетелство за правоуправление и така нататък. Също времено смятам, че трябва да има един единен формуляр за нарушителите, както и да се, да се знаят какви са ограниченията в различните страни, тъй като законодателството е различно в отделните страни. Нека не забравяме, че е, държавите членки трябва да споделят и финансовата тежест относно поддържането на системите по силата на член 3А. Става, става дума за обществени поручки, за обществени средства, така че нещата трябва да бъдат много ясни. Благодаря на госпожа Аяла за този отличен доклад и се надяваме, че нещата ще, ще върват добре за бъдеще вашата държава и моята държава не, не, не трябва да участват задължително в това сътрудничество. Сега, когато бяха, беше, беха започнали преговорите, ние нямахме правителство. В момента имаме правителство, така че се надявам, че нещата ще влезат в сил. Аз мисля, че госпожа Яла Сендър и докладчетите в, сян, в Сянка наистина са извършили отлична работа при а, в много сложни условия. Но ето, защ... държавата на господин Гроша се е излезла, е, използвала е възможността за опт-аут. Защо позволяваме на държавите да могат да се възползват от е, клаузите опт-аут? защото в крайна сметка тук става дума за трансгранични нарушения. Как, защо, защо позволяваме на държави членки да се възползват от опт Аз го задавам този въпрос на комисията, защото в крайна сметка това води до едно абсолютно лишаване от смисъл на цялата работа. Аз на, наистина съм а, ужасен от действието на моята собствена страна, но това сега няма нищо ново. Ви всички знаете какво е положението там, господин Ройтер. Благодаря. Бих искал да кажа, че до голяма степен споделям казаното от вас. Бих искал също така да благодаря на докладчика, госпожа Аяла, на докладчиците в Сянки, които се опитаха да спасат спасяемото от първоначалното предложение на комисията. Знаете, че първоначалното предложение почиваше на, друга, на друго правно основание, че на, тогава не беше възможно да има да се използва и да се позовава на опт също Също времено в един момент стана ясно, че директивата никога не мож, няма да бъде прията от съвета на това правно основание и ние се отзовахме в едно много сложно положение, ние комисията, защото а, а, ако, ако продължавахме да, да настояваме правното основание да бъде транспортната правна база, съвета щеше да иска приемането да ставне с пълно един от душия, т.е. нещата ще да бъдат а, почти нямаше, нямаше да може, не може да се стигне до никъде. Така че на, предвид всичките тези, тези трудности сме постигнали много. Пет години, да, но е, сме направили голяма крачка напред за, за подсигуряване безопасността е, в е, Европа. В член 7 се, се, се съдържат много важни мерки за защита на гражданите, на а, също така а, а, е, е взет е влезло предложението за писмо, уведомително писмо с съответният текст, като целта ще, същевременно това писмо ще бъде и преведено и се надяваме наистина, че по, по, по този начин ще се ще бъде по-добре информиран европейския гражданин, че това ще послужи за основа за по-нататъчното вземане на решение в областта на информирането. Няма да коментирам проблемите свързани с евровинетката. Комисията ще излезе с отделно становище по този въпрос, но бих искал да отговоря на въпроса на господин Ван Дален. Господин Ван Дален, ние в едно писмено изложение ще залож, заложиме заявленията на комисера Калас относно трансграничните разпоредби е, разпоредбите за трансгранични нарушения държавите членки ще имат възможност да, е, да, да правят разследване относно извършителя на нарушението, независимо от това, че в неговата държава членка законодателното законите са по-различни. Така че това е това е крачката напред, която сме постигнали, но мога все още, още от сега да ви уверя, че всяка държава членка ще може да прилага своето собствено законодателство в областта на отговорността, без да се съобразява с законодателството на страната, в кое, от която е, е извършителя. И Надявам се, че наистина работейки и продължавайки това сътрудничество, ще постигнем е, е, много за безопасността по пътищата, защото без, това, без тази отстъпка просто е, директивата беше... Е, можехме да, да, да се простим с е, директивата и да трябва да благодарим на унгарското председателство за това, че ни помогна много. Благодаря. Госпожа Аяла Сендер, разбира се, този документ не е никак лесен, разбирам ви, но вече едва ли не се равняваме по дължина на дебатите с директивата за почтенските услуги. А сега, доколкото разбирам, този доклад ще бъде гласуван в пленарна зала през юни. Благодаря, юли, благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка за те, добрата работа, е извършена по време на тежките преговори с съвета. Съвсем накратко, една минута само, след това имаме застание на координаторите, но имам все пак нещо да ви кажа и преди това стане. Благодаря, госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Разбирам добре а, това, което искахте по време на заседанието. А, наистина, Искахте да запазите рекорда. Но все пак, нека да отговоря на колегите. Член 7. Защита на данните беше подсилен. Имаше само две малки споменавания, свързани с общата позиция, а сега вече имаме цял същински член с три параграфа, които отговарят на всичките изисквания на парламента. Така че целият член 7 беше подсилен. И ще помоля госпожа Майснер и госпожа Лихтенбергер да го изчитат. А що се отнася до о, казаното, унгарското председателство направи нещо много важно. В техническото приложение, където се говори за системата за обмена на информацията, тази е, опция се, за се прилага за три държави членки. Така че тези държави могат да използват системата, защото техническото приложение го позволява. А що се отнася до таблиците за съответствие, ще помоля колегите да проявят разбиране. Защото това, което постигнахме е 27-те държави членки да признаят и приемат тези таблици. В точка 17 говорим по този въпрос, но има общата декларация вече е достатъчна основа за парламента за напредване в тази насока. Благодаря, казва председателя. А сега ам, моля моля всички, които не са участници в заседанието на координаторите да напуснат, освен Ванеса и Ханес, които участват от дълги години в нашата дейност. Оценявам високо тяхната дейност. Искам да им благодаря. Те от много отдавна участваха тук в нашите заседания и работеха за комисията. А сега господин Паскарелис, нека да ви му благодарим. Господин Паскарели напусна. Господин Ройта има думата. Господин Паскарели ще, ще се пенсионира след 10 дни, така че има още време да, преди да му пожелаете на добър път. Добре, така или иначе, желая му на добър път в бъдещето, бъдещото пенсиониране. И гледайки на къде вървят нещата в Европа, може би е добре, че сега се взима а, пенсионирането, иначе сигурно трябваше да почака още доста години преди да успее да се вземе пенсията. Но все пак поздравете го от наше име. Благодаря, господин председател, ще го направя. Okay, we'll start the Добре, започваме заданието на координаторите след 5 минути, а сега имаме 5 минути на почивка.